дебатът по годишния доклад на Комисията по петициите. Ще гласуваме утре по обед. А сега преминаваме към едноминутните речи и едноминутните изказвания, тъй като виждаме господин, виждам господин Ламбринидис. бързам да му дам думата. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο διάταξη είναι οι παρεμβάσει διάρκεια ενό λεπτού. Сега преминаваме към едноминутните изказвания. Имаме 36 желащи да се изкажат. Може да чуем всички, но ще бъде много, много строг с времето. Значи една минута е една минута. Първият изказващ се е господин Комуцакос. Една минута. Екирия Башешко, Яна Лепто. Госпожо Бацеско, една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, най-напред искам да изразя съчувствието си към онези, които страдат от наводнението в Румъния. 35 селища са залети от вода. Около 9000 къщи и 60 6000 хектара вода, земя са под вода. Щетите се увеличават непрекъснато. Изграждането на дига при град Галац е приоритет в момента. Ако се скъса този е, това защитно съоръжение, ще се случи голяма катастрофа. Не, не само големите предприятия, а и много хора ще пострадат. Румънските власти са помолили за помощ до 15 юли. Благодаря. Господин Свенсон, една минута. Благодаря. Нашите медии говорят постоянно за всички економии, които трябва да се направят, за да се справим и с бюджетния дефицит. Има обаче институции и органи, които Просто няма какво да заличат повече в своите разходи. Има хора, които просто не разполагат с нищо и няма как да съкратят своите разходи. Сега, когато най-накрая ще приключи Европейския световното първенство по футбол, извинете, най-накрая ще можем да насочим прожекторите към Африка отново по правилния начин, а именно към онези, които нямат достатъчно средства за храна, за вода, трябва най-накрая да дадем възможност за използване на помощта за развитие по правилния начин. Благодаря. Господин Идалго за една минута. Е, е, искам да отдам дължиното на Хосе Сараманго. неговата позиция срещу войната в Ирак и борбата на народа на Западна Сахара са достойни за уважение, но той преди всичко беше един голям писател. Като португалец, като европеец, като фигура с, светско значение, трябва да му отдадем дължиното. Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στις συνθήκες. Турция е кандидат страна за Европейския съюз, но трябва да кажем, че Турция трябва да спазва критериите и изискванията на Европейския съюз. И това трябва да се преведе в действие, не само да остане на думи. В рамките на гръцка, територ... на гръцката територия имаше обаче напоследък провокация от страна на Турция. Без да се информира Гърция, турски кораб навлезе в гръцки води. Връзките между Турция и Гърция са важни. Е, напоследък се казваше, че тези връзки се подобряват, но въпреки това гръцките води и гръцкото въздушно пространство биват нарушавани. Искам да използвам тази възможност да се обърна към този форум. Трябва да се изпрати, изпратят наблюдатели в Анкара. Госпожа Каленбах Една минута. Към медицината и нейното, нейния напредък се отнасят иммунизациите. Болести, които бяха смъртоносни през последното столетие, вследствие на иммунизациите са преодолени. Имаме голяма мотивация, голям мотив да, да се поощрява използването на иммунизациите. Когато е иммунизирано едно дете, това е добре за неговото здраве, но също така има и други хора, които имат добро е, добро въздействие върху здравето. Не само тези, които са иммунизирани, е, извличат полза от иммунизациите, а и тези около тях. Но иммунизациите струват много. Трябва да отделяме средства за тях. Лахер Господин Галахар има думата. Господин председател, искам да подчертавам това, което каза Марият Магинес относно справедлив живот. Искам да кажа на британското правителство, че то трябва да изпълни своите обещания, тъй като въпрос е изключително спешен. Получавам постоянно кореспонденция по този въпрос. Искам да се разгледат финансовите перспективи между 2014 и 2020 година. И тъй като ние ще правим това, трябва да се подчертае важността на това да има силна селско-стопанска политика след 2013 година. Само 0,4% от БВП на Европейския съюз ще се използват за оптимизиране на селско-стопанската политика. Това ще помогне обаче за опазване на природните ресурси, ще създаде работни места, ще доведе до економическа способност на селските райони. Въобще ще е много полезно. Господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Както знаете, Румъния се бори с наводнение от, от една седмица. Имаше 23 човека, които починаха и много къщи бяха разрушени. При тези условия Румъния има нужда от финансова подкрепа от е, Фонда за солидарност. Правителството в Букуреш не може да се справи с тази катастрофа. Искам да се обърна към вас, господин председател, и към Европейската комисия да помогнем на унези, които страдат в момента. Искам да попитам и Европейския парламент за подкрепа от Фонда за солидарност за преодоляване на катастрофата. Господин председател, имаме нужда от тази помощ. Кириош Власак, Яна Лепто. Господин Власък. Vážený pane předsedo, dámy a pán. Благодаря, господин председател, дами и господа. Трансевропейската мрежа а, включва също а, и пътят д 8 А той трябваше да е готов до 2008, но няма да е готов и до 2000 12. Става дума за една отсечка от 16 км, която минава през един резерват в чешките планини. Работата трябваше да се финансира от европейските фондове. Съвместното финансиране трябваше да бъде осигурено от Чешката република и от Европейския съюз. В средата на март тази година Европейският съюз уведоми Чешкото министерство на транспорта, че а, оценката на проекта е суспендирана и а, а, предстои забавене от 4-месечно забавене. А, а, но а, продължават да падат човешки жертви а, по пътищата, поради това, че тази отсечка не е завършена. Благодаря. Според данните във всички държави членки, безработицата се увеличава и трябва да се предприемат сериозни мерки. В някои страни имаме Имаме общо от 23 е, милиона безработни, 1 милион повече от миналата година. В Гърция това са 10,5%, всъщност това са повече от 50% от населението и е, повече от 35% от младите хора и много повече жени от 35% са безработни. Имаше подписан меморандум за разбирателство, в който става дума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 να φορτώσουν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στον εργαζόμενο Междувременно се стига до оклеветяване на движението на работниците и хората трябва да плащат за кризата на капитализма. Ние трябва да се борим за нашите права. Благодаря. Господин Тусас се изказа. Може би трябва да ви дам един часовник, между другото. Господин Ангопаки, за една минута. Е, в момент, в който всички правителства в Европейския съюз са предприели мерки насочени срещу работниците в Гърция, те подкрепят съвсем различни мерки. Искам да кажа, че аз съм против криминализацията на споразумението. Също така искам да осъдя факта, че комунистическите договори не се допускат в Молдова. Имат такива мерки в Русия. Искам да осъдя още един път усъдията, усилията да се осъжда комунизма и да се приравнява той с фашизма. Мисля, че не можем да спрем работниците, които се борят срещу тези мерки. Ние сме оптимисти, виждаме, че работниците водят тежка битка, те виждат, че тази битка е единствената альтернатива на сегашната криза. Господин Морганти, една минута. Благодаря, господин председател, колеги. Използвам тази възможност да кажа няколко думи за конвенцията на ОНЕ за правата на хората. Тази конвенция е много важна отправна точка за гражданското общество. Някои държави членки отказва да приемат кодекса за поведение в Европейския съюз. Аз се надявам, че парламентът ще даде нов тласък на изграждането на демократичните институции в, в държавите членки да ратифицират тази конвенция за правата на работниците с увреждания. Ако Европейския съюз иска да бъде двигател на правата на човека, трябва да се даде възможност на всички права да имат едни и същи права. Господин Салафранка, една минута. Благодаря, господин председател. Турският министр-председател е написал книга, наречена Дълбока стратегия. Е, беше публикуван на гръцки. Това е, е там се говори за Турция като регионална сила. Тогава, когато се говори за Кипър, на страница 276 има една специална глава, която се говори за геостратегическото значение на Кипър, независимо от хората, които живеят там и независимо от вероисповеданието, към което се числят, има също така а, данни за пътищата. В тази книга за стратегията се казва, че те се интересуват от острови като Куба, макар че, разбира се, нямат никакво намерение е, и никакво отношение към тези острови, но те се интересуват от е, всякакви различни острови. Имаш, има земи, е, които трябва да бъдат завладяни отново, но подобни послания означават насилие и трябва да излезем с едно ясно послание към Турция. Благодаря, господин председател. Очевидно, за да отклони вниманието от собствената си страна, Испания отвори нова глава за спорове с Турция, вместо да преговаря с Анкара за хранителни стоки трябваше да говори за свободата на религията, положението в Кипър и така нататък. Турският външен министр каза, че при повече добра воля от страна на Европейския съюз могаше да се постигне по-бърз напредък в преговорите. Изненадващо е, че а, Анкара толкова настоятелно иска да се отварят нови глави за преговори. От друга страна обаче Анкара е длъжник в изпълнението на много критерии. Европейския съюз се остава да бъде поставен под натиск и се опитва да продължи процеса на разширяване със същото темпо, без да зачита мнението на своите граждани. Господин Танареско, една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз съм тук пред вас да изразя съжалението си, че макар че сме в 21 век е, за някои държави, е, някои държави са в епохата на е, Испанската инквизиция по въпроса за свободата на печата. Има държави членки, които смятат регламента за свободата на печата като уязвимост на тяхната държава. Това трябва да се отнася за всички аспекти на обществото и ако не се засяга поверителна информация, не може да става въобще въпрос за а, вреда на националната сигурност. Правителства налагат цензура върху медиите. Една държава, която е е, е, единствен източник за медиите, не може да бъде свободна държава. Благодаря, господин председател. Миналата седмица турския научно-изследователски кораб ЧСМЕ без никакво предупреждение, без разрешение от Гърция извърши дълбоководни проучвания в една сфера, която е безусловно гръцка. Това предизвика силна дипломатическа реакция от Гърция. Това е пример на поведение, който е много труден за разбиране в международните отношения. Една от причините за а, трудните отношения е факт, се дължи на факта, че Турция не е подписала Международната конвенция по морско право, която е задължителна за всички държави членки на Европейския съюз и всички държави кандидатки но не и Турция, всички държави кандидатки трябва да приемат конвенцията на ОНЕ за поморско право. И ако Турция не изпълни това условие, това ще има отрицателно въздействие на бъдещите етапи на преговорите, особено тогава, когато се отворят главите по риболов и по енергия. Трябва да се накара Турция да подпише тази тази конвенция. Госпожа Холштайн, една минута. Господин председател, искам да се върна на дискусията, която проведахме днес. Така ще премина на полски. Проведахме дискусия по този въпрос днес и той не бива да се подценява. Социалната комуникация, социалният диалог е изключително важен и той като че ли се пренебрегна в днешния дебат. Когато обсъждахме Лисабонския договор, Казахме, че гражданската инициатива е много важен механизъм. Мисля, че именно това ни липсва тук в Европейския парламент. Ние не го разговаряме достатъчно за гражданската инициатива. Аз разговарях с много граждани и те като че ли са незапознати с тази инициатива. Мисля, че ние трябва да продължим работа по въпроса тъй като не бива да пропускаме една златна възможност да доближим Съюза до гражданите. Госпожа Карвалю, една минута. Благодаря. Е, съгласно данните от е, Евростат, безработицата в Европа се увеличи. Португалия достигна най-лошите си стойности от много време насам и се числи към страните, които са най-много засегнати от е, безработицата. Това може да доведе. ситуацията може да доведе до още по-голямо влушаване на безработицата. Използването на средствата от фонда за сближаване е лишено от гъвкавост. Междувременно е направена междинна проверка на Кохезионния фонд и страните членки са призовани да преработят своите програми. Едновременно с това трябва да бъде упростен начинът по който работи Кохезонния фонд. Важ, важна е ролята на малките и средни предприятия, за да могат да създават те работни места за млади хора. Важно е да бъдат подкрепени малките и средни предприятия и в Португалия. По този начин може да се реши проблема с безработицата в Португалия. Господин Кавача. Благодаря, господин председател. Авторитарните правителства е, се стремят да ограничат свободата на медиите. Тревожно е, че в много държави членки сме свидетели на заплахи срещу независимостта на медиите. Комисията, съветът и парламентът знаем, че има критерии и стандарти, но забелязали сте, че те се нарушават? Забелязали сте, че независимостта на електронните медии се нарушават. Оказва се натиск върху тези медии. Това е тревожно. Информацията, която се разпространява по тези медии, се ограничава в зависимост от гледната точка. Докладът на господин Белет е много важен. Трябва да има контрол от страна на Европейския съюз, трябва да има обсерватория, наблюдение на тези въпроси, за да могат медиите да имат независимост. Също така бих казал, че Европейския омбудсман трябва да има широк мандат, който да обхваща и независимостта на медиите. Трябва да защитаваме свободата на медиите, ако искаме Европа основана Направото Господин Калфин, една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, позволете ми с особена загриженост да поставя пред вас въпроса за признаването на дипломите за висше образование в рамките на Европейския съюз. За съжаление, въпреки многократните обсъждания и много ясното европейско законодателство, някои страни членки продължават да създават трудности, а в някои случаи да не признават квалификацията, посочена в дипломите бих могъл да посоча примера с българя където признаването на образователна степен получена от университет в друга страна членка на европейския съюз не става автоматично както е редно. изисква се представяне на редица допълнителни документи които се разглеждат от специална комисия. освен значителните разходи на средства и време гражданите които искат да легализират своите дипломи рискуват да получат отказ с това се изземват правата на университетите да преценяват обстоятелствата за издаване на диплома което е в пряко противоречие с директива осемдесет и девет четиридесет и осем на съвета от двадесет и първи декември хиляда деветстотин г. както и на практиката на съда на европейските общности. смятам че комисията трябва да вземе мерки за прекратяване на тази несправедливост. благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, бих желал да проявя солидарност с жертвите на наводненията, които засегнаха Европа, особено в северна Испания, в, в Галисия, които пострадаха от последиците на бурите и наводненията и работят усилено всичко да се нормализира. Искам да благодаря на гражданската защита, на градските власти, които се опитваха да намалят щетите в засегнатите райони. Новия фонд за солидарност на Европейския съюз може да бъде едно средство за реакция срещу подобни ситуации. Това е важно за ефективното изпълнение на директивата за ам, госпожа за директивата за наводненията. Госпожа Вебер, господин Качин, ако госпожа Вебер я няма. Уважаеми колеги, в неделя на 11 юли ще се навършат 15 години а, след а, а, най-голямото като престъпление след Втора световна война в, на, на армията на Република Сръбска под ръководството на Радко Младич. Основното население на Сребреница на границата между Босна и Сърбия бяха убити само защото са бушняци. Сребреница е пример на най-ужасното етническо прочистване. То беше заклеймено като геноцид от Международния съд за престъпленията в бивша Югославия. В 2007 година това беше обявено за геноцид. Тази седмица, тази неделя в Порточане около 800 на невинни жертви ще бъдат препогребани. Европейския парламент трябва да помни този ужас на Балканите и трябва да, презивя, да призовава виновниците за това да бъдат изправени пред съда. Господин Роси, една минута. Благодаря. През последно време белгийската полиция извърши скандални действия, като конфискува компютрите на католическата църква, бяха иззети документи, важна информация беше иззета. Всъщност това са граждани, които имат права. Също така бяха нападнати и гробовете на двама католически свещеника. Ние в Европа трябва да държим на равенството пред закона. Ето защо искам да помоля председателя да предаде искането ми пред госпожа Ештън да се предприемат действия срещу страна, която е член на Европейския съюз. Държавите на Централна Европа се присъединиха към Европейския съюз. Това беше едно голямо предизвикателство, именно разширяването на изток. Тогава, когато говорим за европейската економика, искам да спомена нещо, за което често забравяме. В тези държави има много национални малцинства. Това не са хора, които са емигрирали в тези държави, а по-скоро по исторически причини или поради прекрояване на границите, те са се оказали в територия различна от тяхната собствена. Езикови въпрос е важен. Някои държави извън Европейския съюз понякога по-щедри, отколкото държавите членки. Много е важно малцинствата да се чувстват комфортно в държавите, в които се намират. Държавите членки на Европейския съюз може би могат да научат много от кандидатите членки, защото всички трябва да бъдат третирани еднакво, независимо от техния език. Госпожа Язовелка, една минута. Благодаря, господин председател. Искам да привлека вашето внимание към проблеми, свързани с, с здравното обслужване на евродепутати в чужди страни. В някои с, има, възникват случаи, които изискват специални а, правила а, за непредвидени медицински разходи. Аз мисля, че ние трябва да променим съществуващата ситуация. Господин председател, дами и господа, искам да благодаря на всички, които ми помогнаха през трудния период, през който преминах. Искам да благодаря и на всички в болницата в Шанхай, благодаря и на колегите ми от Европейския парламент. Благодаря ви. Господин Сикерски, една минута. Дами и господа, кризата засегна много силно голям брой хора. Искам обаче да поговоря по-конкретно за млади хора и за хора, които живеят в бедност, които а, са безработни от а, много време. Млад... На младежите се пада най-голямата част от а, безработните. Те навлизат в зрялата възраст без да имат перспектива за професионално развитие. Ние трябва да инвестираме в развитието на младите хора. Знаем, че много заводи бяха закрити, много работни места бяха закрити за щастие продължаваме да имаме работещи училища и университет. Имаме и възможности да предлагаме професионално обучение. Трябва да подкрепяме възможностите за квалификация и образование на моето, особено в момент на криза. Много съм доволен, че е, от е, доклада, който беше подготвен за бюджета. Европа вече не е Европа на гражданите. Защо? Защото някои от политиците а, се отдръпват. Как да 2 милиона души манифестираха в Франция във връзка с пенсиите. Парламента се занима с проблемите на футбола. Може би няма проблеми свързани с безработицата, с климатичните промени, просто един футболен отбор а, загуби. Също така и един футболен а, треньор, който не се оказа на, а, не се оказа на висотата. Има хора, които губят работните си места, които не знаят как да си осигурят отопление през зимата. Извинявайте, господин Саркози, оказва се, че никога не сме имали едни и същи ценности и приоритети. Господин Янци, благодаря, господин председател. Аз бих желал да изразя съболезнованията си на семействата на жертвите от наводненията в Румъния. Искам да уверя всички, които страдаха от тези събития, че ние ги поддържаме. За съжаление, липсата на превентивна инфраструктура и а, нехайството на румънските власти, независимо от минали подобни събития, доведе до загуба на човешки живот. Позволете ми да призова комисията да излезе с предложение за по-доброто управление на реките на държавите членки, както и да се предвидят финансови мерки за управлението на реките, за да може да избегнем такива трагични ситуации. От името на румънския народ искам да благодаря на Франция, Белгия и Естония за бързата реакция чрез механизма за гражданска защита. Благодаря господин Нотал. Натал. Господин председател, бих желал да привлека вниманието на парламента към една загадка, която озадачава евродепутати. През ноември 2009 година Камбрия беше засегната от сериозни наводнения, бяха разрушени домове, имаше жертви. Е, европейското правителство, британското правителство има право да подаде молба за европейската помощ от Фонда за солидарност, но това не беше направилно. Хората на Камбрия са честни хора, те се трудят усилено. Аз мисля, че те имат право да им се възстановят парите и аз мисля, че това е вина на лейберийското правителство, които не действаха по въпроса. Господин а, Матула. Благодаря, господин председател. Тежките наводнения засегнаха големи, обширни райони в Румъния. 24 души загинаха, 18 000 бяха евакуирани Хиляди домове бяха разрушени. По-лошото е това, че наводненията не престават. Румънското правителство се опитва да се пребори с водата, опитва се обаче и да направи оценка на загубите и би а, искало достъп до Фонда за солидарност. А, сумата, която Румъния би получила, ще покрие само част от разходите. Само, че тези средства биха били много важен сигнал за онези, които загубиха всичко. Помощта от Европейския съюз ще покаже на румънците, че има единство и солидарност в Европа, когато и кризата удари. Ето защо бих призовал всички колеги да проявят солидарност към Румъния и да одобрят финансовото предложение веднага след като румънските власти поискат помощ. Господин Бостинаро, една минута. Благодаря, господин председател. Между двете световни войни Румъния, Унгария и Италия бяха управлявани от диктатури, фашистски правителства, които извършиха много насилие, както дома, така и навън. Днес в е, Италия има монопол на министър-председателя Берлускони. В Унгария кабинетът е, Орбан, който се представлява от партия, имаща представител и в Европейския парламент се опита да установи монопол върху медиите. В Румъния президента Басеско, който се подкрепя от партия, която е представена в Европейския парламент, Бих искал да кажа, че Съюзът е научил всички уроци на историята и че Съюзът е против срещу подобни незаконни действия. Благодаря. Госпожа Лукашевска, една минута. Благодаря, господин председател. На 1 юли започна Белгийското председателство. За разлика от предишните председателства, Белгийското правителство не представи своите приоритети в работна програма, така че ние имаме въпрос – И това е дали ще се решават всички въпроси, които стоят пред Европейския съюз. Да знам, че белгийското правителство има желание да работи по мерки а, при природни бедствия. Това е много важно за нас и за Полша, и за Румъния, и всички останали засегнати от наводненията, защото хората на място се нуждаят от бърза реакция и се надявам, че въпреки всички вътрешни проблеми, Белгийското председателство ще успее да изпълни отговорността си към гражданите. Искам да благодаря на всички, които изпратиха своята подкрепа. Господин Гжип, на господин Гжип, надявам се, че правилно произнесох името. Да, много е трудно, господин председател, но мисля, че добре го произнесоха. Благодаря, господин председател. На 21 юни Русия затвори кранчето на газа за Беларус. Това е едно предупреждение, че може би ще има допълнително намаляване на доставките, ако няма плащане от беларуска страна и че това може да повлияе на прехвърлянето на, на природен газ до държавите членки на Европейския съюз. Експертите смятат, че се упражнява натиск върху Беларус да подпише някои договори или да, направи, да се накара Беларус да спазва определени стандарти, да повишава стандарти в международната търговия или да продаде някои стратегически предприятия. Това значеше също така, че се схвърли петно върху тази държава. Имам въпрос към комисията. Как работи механизъм, механизма за ранно предупреждаване в този контекст? Има подписан договор в 2009 година, свързан с този механизъм. Господин Келам. Последният оратор е госпожа Магинес. Една минута. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам днешния доклад на комисията за доклада за контрол върху а, а, пазара на дребно това е много важен доклад и това е първия доклад по пътя към по-голяма прозрачност. Е, миналата седмица видяхме примери на една необяснима ситуация с много ниски земеделски цени. Някои държави членки, включително и моята, имат много високи е, цени на храните за потребителите. И мисля, че е изключително важно, че в този доклад ние разглеждаме не само економическите аспекти на търговията на дребно, но социалните, екологичните и потребителските аспекти. Ние се надяваме, че парламента ще а, изготви законодателство и че няма да му е необходимо 10 години, за да изготви законодателство, от което губят както производителите, така и а, потребителите. Благодаря, господин, казва председателя. С това изчерпахме тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Тюрюне, насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда, укрепване на статут на статус